и чрез диалог и чрез придобиване на повече умения за целите на обществото. Благодаря ви, господин комисар. Приключихме дебата. Ще се гласува утре в 12 часа. Дами и господа, можем да продължим със следващата точка, а именно доклад на господин Хайнц Бека Инициатива за социалното предприемачество. Четири минути имате, господин Бекер. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги! Инициативата за социално предприемачество е доказателство за това, че Европа в тези бурни времена проявява воля да, за оказване на въздействие върху социалния аспект. Има проблеми на пазарите на труда, повишава се и необходимостта от финансиране на системите за социално подпомагане и осигуряване. Комисията и излезе с документ, в който се залага не само на традиционни области като образованието, медицинското обслужване и грижите, но и на екологичния аспект. Бе установено много градивно сътрудничество с докладчиците в Сянка, с секретарята на парламентарната комисия, с Европейската комисия. Големият интерес проявен от Европейския парламент към тази инициатива, е виден и по високия брой предложения за изменения над 200. В какво се състои докладът по същество? Изискваме да се разработят новаторски продукти и услуги, да се създаде климат на новаторство, така че да се стимулира социалното предприемачество. Това следва да се предприеме най-вече в името на младите хора, така че да им се дадат шансове за заетост. Младите хора са от особено голямо значение в настоящия момент. Искаме да насърчим социалното предприемачество, да повишим взаимността на ниво структури като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 Малките и средни предприятия следва да се възползват от шансовете в областта на социалното предприемачество. Това ще подобри тяхното положение, ще допринесе и за постигането на социалните цели. Да, социалното предприемачество е част от екосоциалния подход към пазара. То се вписва и в контекста на единния вътрешен пазар – има едно неотменимо, абсолютно необходимо условие, свързано с социалното предприемачество. Стопанската дейност трябва да е в полза на обществото. Независимо от това за каква дейност става дума, консултиране на родители, предприемане на екологосъобразни мерки и даване на възможност на безработни, за приобщаване към пазара на труда, дейността трябва да е насочена към постигане на ползи за обществото. Определението на понятието социално предприемачество е понятието, което се използва в програмата за социални промени и новаторство. Социалното предприемачество е устойчиво спрямо финансови кризи, затова според нас би следвало да се увеличи финансирането за него, би следвало да се въведе и система за поставянето на знак за социално предприемачество. Трябва да се подобри и достъпа за тази област до обществени поръчки. Според нас трябва в общоевропейски мащаб да се създадат подходящи рамкови условия за социалното предприемачество. Надявам се, че комисията ще ни подкрепи в тази ни цел. Надявам се, че и докладът ще бъде прият при гласуването утре, тъй като социалното предприемачество разполага с огромен потенциал за разрешаването на социални проблеми. То е и възможност за това останалата част от света и в бъдеще да се ориентира спрямо Европа, що се отнася до социалната сфера. Благодаря. Спонтанни изказвания. Първият оратор е господин Николашик. Пан председаюци, ам... Благодаря ви. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, Социалното предприемачество е важно, тъй като 10% от европейските компании са се посветили на тази цел. Те наемат хора за същата цел. И за това работата на национално и регионално ниво трябва да подпомогне жизнеността именно на такива дружества. Разбира се, социалните дружества не могат да работят единствено чрез субсидии, защото свършат ли субсидиите, те ще трябва да преустановят дейността си. В това отношение ми се струва, че е добре да помислим за вида подкрепа, която да проистича от анализ на възвръщаемостта на инвестицията – много дружества не разполагат с достатъчно информация за механизмите за финансиране, трудно стигат до този тип информация и за това трябва да въведем едни ясни и прости правила за всички. Благодаря ви, госпожа Макинтайр. You, благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на господин Бекер за много от многото работа, която е вложил в изработване на доклада и за много доброто сътрудничество с докладчиците в Сянко. Мисля, че е изключително важно да посочим и признаем, че социалното предприемачество е, е реалното предприемачество – много е важно обаче за всяко реално предприемачество да се намали административното бреме. В Обединеното кралство виждам от първа ръка какво се прави в тази насока. Едно социално предприятие, което наема хора с проблеми е а, предприятие, което е във връзка с една мрежа, общоевропейска мрежа за наемане на хора с проблеми и те заслужават нашата подкрепа. Благодаря. Госпожа Анджелили. Да, благодаря, господин председател. Много е важно да бъдат подкрепени социалните предприемачи. Защото тези предприятия носят не само економически ползи, но и социални. А това означава по-добро общество, по-привлекателен демократичен модел и общество, което дава повече шансове. на общо европейско ниво трябва да се вземат съответните решения. за да могат да се променят малко правилата за общ... търговете за обществени поръчки, за да не се а, не избира само най-ефтиното, а да се избира най-доброто. Благодаря. А сега госпожа Тикао. Е Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Социалните дружества имат над 11 милиона служители. Това е много голям дял от работната сила в Европейския съюз. Структурните и социалните програми са особено важни като източник на финансиране за социалното предприемачество. За това следва да се упрости достъпът до финансиране по тези програми. Трябва да се осигури повече гъвкавост, трябва да се упростят правилата, трябва да се създадат по-широки възможности за стимулиране на социалното предприемачество, най-вече когато е насочено към хората в неравностойно положение и младите хора. Програмата Еразъм трябва да обхваща и млади предприемачи. Благодаря. Госпожа Басеско. Благодаря ви, господин председател. Трябва да поздравим колегата за добрия доклад. Има все по-голямо търсене на социални услуги поради демографските промени. Но, за да има социални програми, трябва да има и финансиране. И система, която да предоставя необходимите условия за социалните предприятия. Те трябва да получат подкрепа. Същевременно държавите членки могат да изменят законодателната си рамка, така че да осигурят по-добър достъп до публично финансиране. От друга страна, би трябвало да се развие потенциала на социалните менеджери. Например, програми като Еразмус за млади предприемачи. Благодаря ви. Госпожа Матула. Antreprenorii sociali се caracterizează prin амбиция и персистенца. Социалното предприемачество се отличава с амбициозни цели и с устойчивост. Затова трябва да заложим на него като възможност за решаване на проблемите на обществото. Същевременно обаче трябва да сме и реалисти. Признава се значимостта на инвестициите в социалното предприемачество. Би следвало да се инвестира именно в социалното предприемачество, а не толкова в системите за социално подпомагане. Според мен социалното предприемачество е добра възможност за създаването на връзка между частния и държавния сектор би следвало да работим в името на гражданите, т.е. социалните дружества трябва да могат да се възползват от европейско финансиране. Би следвало да им дадем различни възможности за финансиране. Трябва социалното предприемачество да бъде подкрепено на местно, регионално и национално равнище. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Регнер. Комисията, а и вие, господин комисар, показвате много голяма активност и ангажираност по отношение на социалното предприемачество и това следва да се приветства. Има обаче една значителна критика, която искам да изкажа към предложението на комисията, а именно основната идея социалното предприемачество да се разкрие като инструмент за действие на финансовите пазари. Тази идея не е добра, защото всъщност Става дума за печалби на предприятията. И е, когато става дума за реинвестиране на печалбата, Европейския фонд мисля, че не е подходящият инструмент. За частните инвеститори, които дългосрочно инвестират в общополезни дейности, има различни възможности. Е, банки за развитие, публично-частни партньорства, това са само два примера. Социалното предприемачество трябва да продължи да съществува на демократична и солидарна основа. Благодаря domnule președinte deși reprezintă aproximativ Аз представлявам 2 милиона предприемачи, за които финансирането е недостатъчно. Ето защо категорично смятам, че са необходими допълнителни финансови средства, както на национално, така и на европейско равнище. Едно от решенията е опростяване на достъпа до структурните фондове по линия на многогодишната финансова рамка. Друго решение е в Европейския социален фонд да се включи финансиране на регионалното развитие, на програма Хоризонт 2020 и микрофинансиране на социалното предприемачество. Това е единствения начин, по който можем адекватно да подкрепим социалните предприятия, които създават голям брой работни места, борят се с бедността и социалното изключване и допринасят за по-доброто образование на европейските граждани. Благодаря и сега господин Согор. Благодаря, господин председател. Е, както е известно, през следващият финансов период все повече ще се усеща в социалната сфера въздействието на кризата. Необходимо е да намаляваме не само бюджетните дефицити, но също така трябва да обърнем внимание върху социалните последици от кризата. През последните години економическите съображения като че ли стоят над всичко. И възниква страхове, че не можем да се справим с увеличаването на безработицата, е, недостатъците в образованието и бедността. Страните членки много добре знаят, че е много опасно да се пренебрегват социалните феномени. Затова е време да отделим повече внимание на социалното. Това изисква усилия от страна на парламента, съвета и Европейската комисия. В никакъв случай не трябва да жертваме нашите развити социални системи. Благодаря. И сега ще дам думата на комисара Барние. Благодаря, господин председател. Добър вечер на всички. Благодаря, господин Бекер. Благодаря на всички, които се изказаха в рамките на този дебат по един много важен а, въпрос. А, тема, по която работим отдавна, от няколко месеци с моя колега а, Таяга, Таяни Лашев Одор, за да подготвим а, пътният а, лист а, за а, социалните инвестиции, за социалното предприемачество. И за, където се крие възможност за милиони нови работни места, за иновации и за привличане на инвестиции. Господин Бекер, доклада, който вие представихте, е извънредно важен, тъй като той консолидира усилията, които ние вече полагаме по няколко, в няколко насоки и чрез няколко инициативи. Ще продължим със същата решителност да работим. Преди всичко по въпроса за финансирането, както много добре знаете, през октомври 2011 година ние Предложихме социалните предприятия, економически, санитарни економически мерки, приоритетни на инвестициите за следващото поколение на структурните фондове за периода 2014-2020 година. Това се съдържа в предложението на комисията, което все още не е одобрено от парламента и а, съвета. Но с радост отбелязвам, че интегрирането на социалните, интегрирането на социалните предприятия, програма имаме за социални действия, която се радва на широко одобрение и беше приета на 6 октомври. Ще модернизираме пакета за държавните помощи по отношение на услугите в общ интерес, за да се помогне на социалните предприятия, да могат те да предоставят социални услуги. Колкото, госпожо Регнер, до частното финансиране – вие а, е, с доклада и за своето изказване подкрепяте предложението на комисията от 7 декември. Тук не става дума обаче а, е, за някаква частна инициатива. Аз предложих а, е, този нов механизъм не само за да използваме публичните фондове, но за да може да привлечем и частни инвестиции за да могат онези, които управляват частните фондове, да инвестират в области и в предприятия, започващи, развиващи се предприятия. И по този начин да привлечем тези частни средства в една солидарна економика. Така че тук няма никакво противоречие между това и другите инициативи, чиято цел е да мобилизират публичните фондове. Мисля, че ще успеем а, с този а, социален а, фонд, за пред, фонд за професионално предприемачество. А, а, включително ще се справим с въпроса с а, а, фискалните обежища. Въпрос, а, а, за кой, към който ние вървиме към един динамичен компромис за неговото решаване. Сега колкото до юридическата уредба и на финансовата страна, знам, че парламентът а, а, е, а, иска да има европейски статут, асоцииране, но обаче трябва да бъдем предпазливи. А пред 91-во предложение на комисията беше, знаете, блокирано от съвета и беше оттеглено. Но трябва да кажа и нещо друго, по един друг въпрос. Статута на на Европейска фондация от феврари започнала 2012 година. Трябва да продължим да работим в тази насока, защото неодавна всички участници в европейските фондации енергично подкрепиха нашата инициатива. Трябва също така да споменам това, което се прави за модернизирането на директивата за обществените поръчки, нещо, което ще допренесе за а, а, социалното предприемачество, ако успеем да а, определим по-точно задачите на обществените поръчки и да могат те а, да взимат предвид нуждите от иновации и защита на околната среда. Знаете, че всички тези наши предложения вече са в ход, напредват бързо и идната седмица очакваме споразумение по тази нови рамки по-прости и по-ефективни за обществените поръчки. Имаме още много работа, разбира се, и затова подкрепям колегата Таяни и всички други, които искат така наречения е, акт за единия пазар да бъде още един лост за защитата на потребителя и за социалното сближаване този а, единен, втори единен акт, така наречен Single, single Act 2, а, а, ще ни даде една снимка на това какво представлява социалните предприятия във всичките 27 страни на Европейския съюз. по този начин ще получим възможност да се укрепи доверието на инвеститорите у нас – и а, нещо, което необходимо беше почетано от неколцина от изказалите се тук. А, по този начин а, ще можем да увеличим видимостта, а, обмената на а, добри практики между социалните предприятия в Европа, така както вие го искате. А, ще може да привлечем участие на университетите, на програмата Erasmus, за да може да използваме по оптимален начин европейските програми в тази област ще имаме нужда също така и в Брюксел и в Страсбург да създадем една голяма платформа, широка платформа за обмен. Вече започнахме с една голяма конференция, в която мнозина участваха през 2011 година. През юни миналата година имахме възможност да обменим мисли в групата на експертите и комисията подготвя документ за групата на експерти по социалното предприемачество. И от 2014 година планираме друга голяма среща по въпроса за социалното предприемачество, за да направим баланс на направенето до сега и да видим какво още ни участва. Очаквам, че всички вие ще участвате на тази широка средства, среща за инициатива за социалното предприемачество през 2014. Благодаря. Благодаря. Господин комисар Марние, с това приключваме разискването. Гласуването ще се състои утре в 12 часа. Продължаваме.